Госпожа Морвей. I'm terribly sorry, Mrs. Chair. Ужасно съжалявам, госпожо председател. Момента тук се влиза и излиза, говори се, все едно сме в кафене. Това е злоупотреба, обидно е спрямо нашите избиратели, спрямо европейските граждани. Обидно е, че трябва да се изказваме в такива условия. Моля, погрижете се за тишина в залата. Тогава ще мога да се изкажа дори и не знам по кой текст предстои да обясняваме вода, тъй като екранът не работи. Нека се включи екранът и нека можем и да се чуваме един друг. В момента нищо не чувам, нищо не виждам. Моля като председателка Изключва се микрофона на ораторката. Председателката, съжалявам, госпожо Уморва, имаше технически проблем. Казах, че ще обясняваме вота по доклада на господин Бекер и че първият оратор сте вие. Благодаря, госпожо председател. Става дума за по-нататъчното интегриране на пазарите на труда както и за различните видове мобилност и услуги. Когато първо се запознах с доклада си, казах, чудесно би било да проведем по-задълбочено интегриране на пазарите на труда в Европа. Така френски, английски, германски лекари могат да се установят в Унгария. Същото въжи и за медицински сестри. И така най-накрая ще може да бъде решен проблемът с здравеопазването в Унгария, ще можем да предоставяме добри услуги на пациентите. Първоначално си мислех, че много работници ще, от Западна Европа ще се установят в Унгария, но след това установих, че може би няма да настъпи такъв момент. Тоест, че не можем да говорим за интегриране на пазарите на труда, ако има мобилност само в една посока. Тази еднопосочна мобилност води до изтичане на мозъци. Мистер Мамикинс. Господин Мамикинс. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Nodarbinātības politika ir viens савия ни без... Благодаря. Политиката в областта на заетостта е много важна част от Европейския съюз. Затова и рационализирането на мобилността, съпътствано от интегриране на пазарите на труда, е мярка, която трябва да приветстваме. Много е добре, ако онези, които работят в държава членка, различна от държавата им на происход, да получават същото възнаграждение като останалите работници и да работят при същите условия като тях, независимо от това какъв е происходът им. Не бива да има дискриминация в тези две области. Радвам се, че този въпрос е засегнат в доклада. Порталът Еурес през изминалите години допринесе за трудоустройването на стотици хиляди работници, но въпреки това според мен са необходими реформи. Благодаря. Става дума за мобилизирането, за мобилността, и нейното подсилване в Европейския съюз. Искаме да насърчаваме и заетостта. Тези цели са много важни, според мен, но мерките в тези области трябва да бъдат съпътствани и от по-категорични действия в областта на кохезионната политика. Източноевропейските държави членки трябва да наваксат пропуските. Но в момента доста работници от източна Европа се придвижват към Западна Европа, за да работят там. Те се установяват там, защото могат да получават по-високи заплати, а не заради социалните помощи. В Румъния, например, учителите не вземат дори 300 евро месечно, въпреки че разходите за поддръжка на живота в Румъния са също толкова високи, колкото и на Запад. При так такива условия не можем да говорим за общоевропейски пазар на труда. Ако по-бедните държави членки не наваксат по-бързо пропуските си, може да се стигне до голяма миграционна вълна, както и до изтичане на мозъци от източноевропейските държави членки. В Обединеното кралство 96% от тези, които идват в Обединеното кралство, са економически иммигранти, които идват от Европейския съюз. И имаме свръх хора, които имат квалификации, така че и това, това води до спадане на възнагражденията. Така че, докато в моят район, където безработицата е най-висока. Така че ако а, работните места биват рекламирани в а, цял Европейски съюз, това ще доведе само повече мигранти в Европейския съюз. И проблем няма да има, тъй като английския език, който в крайна сметки всеки знае. Така че това такъв случай просто как, как бих могъл да гласувам за подобно предложение. Сега въвеждането на мерки за Тунис. Госпожа Бесера, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Много демократичен прогрес можем да наблюдаваме в Тунис през последните години. Тунис е наш основен съюзник за насърчаване на правата на човека в Северна Африка. Това е част от успешните истории, е, що се отнася до арабската пролет. Въвеждаме извънредни мерки за търговия с Тунис, но аз не съм съгласна с някои от мерките, които са протекционистични, особено тези, които са свързани с зехтина – аз съм испанка и зная, че трябва да се внимава, трябва да се види въздействието на всичко това и да се изготвят мерки за защита. Разбира се, но от друга страна трябва да подкрепим и развитието на Тунис. Така че а... Тунис трябва да опазва правата на човека и да спре да напада част от мълцинствата. Благодаря. Обригада, президента. Ботей... Ще, глас... ще гласувам, ще, ще гласувам против това предложение. Предложат против това предложение, така че това, защото това ще доведе до спадане на цената на зехтиня и това ще, всъщност ще бъде в ущърп на малките производители от страните на, от юга, включително и в Тунис. И това ще доведе всъщност до дъмпинг на пазара. Е Господин Мамикинс, благодаря, госпожо председател. Преди пет години в Тунис се смени управлението. От тогава насам бяха извършени реформи в дългосрочен план, както и преструктуриране. Има някои сектори, които останаха приоритетни за държавата. Сред тях е и производството на зехтин. Преди революцията Тунис бе на седмо място в класацията на най-големите производители на зехтин в света. Днес взехме решение да подпомогнем сектора там, Предвидени са 35 000 тона годишно за периода до 2017 година. Това е едно важно решение, тъй като Туни са сред важните ни търговски партньори. Решението ще гарантира също така стабилност и развитие. Благодаря, господин Полчек, има думата. Благодаря, госпожо председател. И аз гласувах за този доклад. Каква е причината? Несъмнено трябва да признаем напредъка на Тунис през последните пет години. Сега тя е част от така наречения демократичен клуб. Трябва да оценим техния напредък и не трябва да говорим само за производителите на зехтин. Трябва да подкрепяме тази държава. Независимо, че има някои негативни последици за свободната търговия. Ако искаме да помогнем на Тунис, смятам, че тази цена може да се плати. Благодаря. Господин Кели, искахте да кажете нещо тук ли? Имате думата. Аз гласувах заедно с моите група и подписах искане с още 76 други депутати. Смятам, че трябва да направим всичко възможно, за да помогнем на Тунис в този критичен момент, особено от, предвид геополитическото положение в страната. Комисията предлага да се въдат спешни автоменни търговски и временни мерки. Това е разумно тъй като над 1 милион души работят пряко или коствено в отрасъла на производството на зехтин. Да, естествено, ако установиме, че има отрицателен ефект върху нашите отрасли, ще могат да се вземат необходимите мерки. Сега следващата Следващия доклад Европейския семетър госп... доклада Родригес госпожа Мор. Uh, Всъщност няма кой знае каква промяна. Хората продължават да говорят високо тук в залата, надвикваме се. Затова моля да помолите онези, които искат да разговарят помежду си, да напуснат пленарната зала за да могат останалите да могат да се изказват спокойно. Благодаря. Сега ще се изкажа народния си език. Става дума за годишният обзор на растежа за 2016 година. Аз гласувах против този доклад. Би ми се искало госпожа заместник-председателя да започне да брои времето ми за изказване от сега. В Унгария един семейен предприемач заяви, че за него е Божия благословие, че може да ръководи семейно предприятие, да го ръководи заедно с семейството си. Той ми каза, че се надява внуците му някой ден да поемат ръководството на предприятието, че се надява членовете на неговото семейство да не трябва някой ден да напуснат страната. Така трябва да продължим напред към бъдещето. Не вярвам в економически, за който говорим тук, по смисъла на неолиберализма. Господин Гонсалес. Няма го. Господин Мамикинс. Благодаря, госпожо председател. Економическият растеж е в основата на съществуването на Европейския съюз. Затова и годишният обзор на растежа на Европейската комисия трябва да получи нашата подкрепа. Трябва да се провеждат разисквания, трябва да има економически реформи, трябва да се отчитат и много други аспекти, като диалога с гражданското общество, социалните партньори, националните парламенти. Всичко това е важно с оглед постигането на економически растеж. Съгласен съм с докладчицата за това, че инвестициите, бюджетната политика и структурните реформи трябва да бъдат допълнени от мерки по отношение на единния пазар. Трябва да има свободен достъп до пазара, но трябва да се отчитат и специфични аспекти, свързани с търсенето. Господин Кели. Благодаря. Отново гласувах така, както гласува цялата ми група по този доклад. Зная, че имаше голямо мнозинство подкрепа. Две трети от депутатите гласуваха за това е една амбициозна инициатива. Работи една година, тя подкрепа растежа и разкриването на работни места. Иска да доведе до сближаване и по-голямо соци... по социално сцепление. Приоритетите за 16-та година наистина са чудесни. Говорим за инвестиции, структурни реформи за модернизиране на економиките и отговорна фискална политика, не популистка. Радвам се също, че се борим с дългосрочната безработица и високите нива на младежка безработица, които са неприемливи. Eh, и ако можем да направим всичко това, ще успеем. Благодаря. И аз ви благодаря. Следващията тема е Европейският семестър за координиране на економическите политики. Давам думата на господин Сулик. Ďakujem veľmi pekne. Žiaľ musím povedať, že... Благодаря, госпожо председател. Трябва да кажа, за съжаление, че гласувах против доклада за растежа, годишния обзор на растежа. В него се критикува сенчестият сектор, предлагат се мерки за законна заетост, за насърчаване на реалния растеж, както и за промени на тенденциите в преразпределението. Предлагат се немалко мерки, които обаче ще допринесат за увеличаването на дълга, въпреки че в доклада се критикува задлъжнялостта. Констатира се също и високият процент на безработица в Съюза, но едновременно с това се поставя и искане за въвеждането на минимално трудово възнаграждение. Не така функционира економическата политика. Економическата политика може да сработи единствено ако има повече свобода, по-малко преразпределяне – и ораторът е прекъснат. Госпожа Морвай, става дума за човешки съдби. Вземаме решения, които ще засегнат гражданите в родните ни страни. Нека се върна на историята, която ви разказах в началото. Говорих за един семейен предприемач. Не човек, който работи в многонационална корпорация. Този семейен предприемач ми каза, че иска да продължи дейността си, неговото предприятие. Ние трябва да насърчаваме, да подкрепяме тези семейни предприятия в втория доклад за годишния обзор на растежа се говори за Аспектите свързани с заетостта и социалната сфера, семейните предприятия ще доведат до решаването на немалко проблеми, като например проблема с безработицата. Просто няма да има безработица, тъй като семействата ще се погрижат за това всички техни членове да имат работа. Семействата ще направят всичко възможно, за да могат всички техни членове да работят в предприятията, независимо дали става дума за млади майки или по-възрастни хора. Господин Мамикинс, госпожо председател, насърчаването на политиката по жилищното настаняване и по санирането на сгради, профилактиката, политиката по отношение на децата и възрастните хора. Всичко това са редица области, в които трябва да стимулираме предприемането на мерки. Това е много важно, както за Латвия, така и за целия Европейски съюз. Искам да се спра по-конкретно върху политиката по отношение на младежите и децата. Ако не се грижим за едно растение, например, няма да има много добър урожай – и по същия начин можем да се изкажем и за децата. Децата са нашето бъдеще. Трябва да направим всичко възможно, за да израснат те щастливи, да се развиват добре и да вземат добри решения в бъдеще. Затова и подкрепям предложените в доклада мерки. И това все още има много големи разлики в, между държавите членки, тъй като има структурни е, разлики и дисбаланси на пазарите на труда. 20% от младите хора са безработни. Цифри, които се отвоиха през последните години и това е, води до опасност от обедняване и от социално изключване. За това Доклада приканва към по-отговорно отговорни структурни реформи, повече инвестиции, реформи свързани с включването на младите хора в, на трудовия пазар и за по-малко економическа зависимост. Благодаря ви, господин Ман. Економическото и социално положение в Европейския съюз се представя като безнадежно. През тази идната година економиката ще отбележи растеж от 2%. Най-накрая ще намалее процентът на безработица. Това означава, че политиката ни бавно, но сигурно води до резултати. Инициативата за младежка заетост е подплатена с категорични действия. Най-накрая държавите членки престанаха да се колебаят. 4,8 милиона младежи, които търсят възможности за образование или работа, не бива да бъдат изоставени. Госпожа Рибейра говори за социалните показатели, които трябва да бъдат поставени наравно с економическите. Те трябва да бъдат подкрепени и от задълбочен анализ на положението в държавите членки. Нека докажем, че ефикасно се борим срещу безработицата, безнадежността и изолацията. Така Европейският съюз ще покаже какво значение имат солидарността и хуманността в нашата общност. Благодаря. Следващата точка – обяснение на вота по доклада на Катрин Стайлер за управлението на единия пазар в рамките на европейския семестър. Госпожа Морвай. Уважаеми колеги, би ми се искало да напиша речник, в който европейската терминология се представя от гледна точка на Централна и Източна Европа. Какво означава единният пазар, например, от гледна точка на Източна и Централна Европа? За нас единният пазар означава, че предоставяме всичките си производствени мощности на западните предприемачи, че им предоставяме също така и цялата си поземлена собственост. Единият пазар означава за нас, че предоставяме на французи и германци, например, всякакви възможности за предприемачество. Предоставяме им своята работна сила, без да се отдава предпочитание на унгарците или на унгарските предприятия. Единият пазар може да се установи единствено ако унгарските предприятия и предприемачи имат същите възможности като западните такива. Нека си кажем истината в очите, става дума за колониализация. Господин Мамикинс. Трябва да можем да се ориентираме в обстановката, трябва да може да има прозрачност. Затова трябва да се подновят и системите за стандартизация. Трябва по-активно да се възползваме от възможностите на информационните технологии. Много важно е също така взаимното признаване трябва също така да има и по-справедлив подход към обществените поръчки. Без да всички тези действия няма да можем да управляваме единния пазар, той няма да може да функционира ефикасно. Ще трябва да има и по-ясно разпределяне на компетенциите, така че да не се припокриват административните структури. Господин Поспишел. Благодаря, госпожо председател. Подкрепих този доклад за единния пазар на Европейския съюз. Смятам, че единния пазар е едно от основните постижения на европейската интеграция. И ако 28 държави членки си сътрудничат, това е отлично. Дори онези, които не биха подкрепили е, федерална Европа. Те трябва да смятат единния пазар за плюс за гражданите и бизнеса. В бъдеще се надявам да преодоляваме прешки, пречките пред единния пазар. Би било чудесно, ако можем да приложим и цифровия пазар на практика и да имаме по-добро решаване на трансгранични проблеми, създадени от електронно пазаруване по интернет. Трябва да премахнем също и блокирането на съдържание по географски прием. Този единен пазар ще подобри економиката ни. Благодаря. За удирани слова. Аз съм равниш подпожил тънто навър справи. Аз също гласувах за този доклад, защото смятам, че единния пазар е основна ценност и начин за интеграция в Европа. Същевременно по, по този начин насърчаваме и правителствата, и предприятията, и гражданите да правят усилия за по-нататъчна европейска интеграция и иновациите и политиката на сближаване са също компоненти на единният пазар, защото създават почва за способност. Така че трябва да направим всичко за задълбочаване на единния пазар. Ако той функционира, ще има и растеж. А сега Преминаваме към следващата точка. Откриване на преговорите за сключване на ССТ между ЕСЕ и Тунис. Госпожа Морва. Е, szakasz a szótáramban. Е, szabadkereskedelem. Mit is jelent a szabadkereskedelem? Мога да включа и още една дума в речника, който бих написала. Какво означава свободната търговия? Свободната търговия е възможност за работа в условия на свободна конкуренция, възможност за понижаване на разходите, така че да се понижат и цените. От това се разрушава селското стопанство. Не се дава никаква възможност на по-дребните предприемачи и дребните стопанства. Дори и едно петгодишно дете по никакъв начин не би разбрало защо внасяме продукти от държава, която е на хиляди километри от нас, вместо да произвеждаме същите тези продукти някъде по-наблизо, без да използваме отрови или пестициди. Много по-добре би било да предлагаме на пазара регионални продукти. Господин Мамикинс. Благодаря, госпожо председател. В исторически план Европа и Тунис винаги са поддържали много активно отношенията си. Наскоро в Тунис се смени управлението. За Тунис Европейският съюз е сред най-важните партньори, най-вече в областта на селското стопанство – всяка година това взаимодействие между двете страни се задълбочава. Затова то трябва да излезе и на нов етап по линията на преговорите за споразумение за свободна търговия. Миналата година на 17 март се проведе среща на съвета за асоцииране Европейски съюз Тунис. На тази среща бе прият план за действие полагаме усилия за задълбочаването на контактите си с Средиземноморието. Надявам се, че това взаимодействие ще бъде успешно. Господин Кели. Благодаря отново. Отново трябва да кажа, че следвах линията на партията по тези предложения. Голямо мнозинство имаме тук по този документ. Много малко бяха против. Имаше доста споразумения от този тип през последните години, които се подписаха и ние ги гласувахме. Така че е добре да имаме и такова споразумение с Тунис. Не мисля, че ще е толкова спорно, както някои от другите, особено ТИТИП. Имаше доста оплаквания, както знаете. Ще видим какво ще се случи но Тунис трябва да напредва. Както каза госпожа Морвай, трябва да внимаваме, за да не предизвикаме проблеми за земеделските стопани в а, а, Европа. Благодаря. И аз благодаря. Преминаваме be... към дейността на Европейския омбудсман, госпожа Морвай. Морвей. Köszönöm szépen, arra kérem a kedves kollégákat, hogy képzeljenek. Благодаря. Искам да помоля колегите да си представят едно езеро и човек, който минава покрай това езеро. Този човек изведнъж вижда петима души, които се давят. Решава да спаси един от тях, а именно собственото си дете. И тук възниква въпросът дали това решение е етично или не. Мога да ви дам и още един по-различен пример. Да си представим, че петима души имат нужда от грижи и човекът, който трябва да вземе решение за кого от тях да се грижи, решава да се грижи за собствените си родители. Унгария и немалко други европейски държави са на мнение, че мигрантите наистина са в трудно положение, но трябва да подкрепяме най-вече своите граждани, да използваме средствата, с които разполагаме за своите граждани. Това според мен е едно етично решение, което омбудсмана трябва да вземе предвид. Господин Поспишел. Съм подпожил тото справо, která... Благодаря. Аз гласувах за този доклад в който бяха описани подробно дейностите на Европейския омбудсман. Радвам се, че все повече и повече са дейностите извършвани от Европейският омбудсман и че европейските институции реагират положително на препоръките, които му се отправят. До сега подобни препоръки някакси не бяха вземани на сериозно. 80% от жалбите, доколкото разбирам, се взимат, се разглеждат, но необходимо е да диме, защото и останалите жалби да могат да бъдат разгледани и препоръките да бъдат прилагани много е важно да има възможност за информиране и за работене и стигане до омбудсмана по електронен път. Господин Мамикинс, благодаря, госпожо председател. Всъщност основната задача на един омбудсман е да се грижи за повсеместното зачитане на права и за отстояването на обществения интерес. Всяка държава членка има свой омбудсман, но Европейският омбудсман има по-широк мандат. През 2014 година основните права, лобизмът, прозрачността на европейските институции, участието на европейските граждани в политическия живот бяха сред основните предмети на жалбите. Между 20 и 30% от жалбите се отнасяха до въпроси свързани с прозрачността. Разбираемо е, че има засекретени документи, достъпът до които е ограничен. Но, що се отнася до споразумението за свободна търговия с САЩ, то не разбирам защо няма прозрачност във връзка с преговорите. Господин Кели. Е, Благодаря. Отново много се радвам, че мога да кажа няколко думи по този въпрос. Емили О'Райли е ирландка. Справя се отлично като омбудсман. За една година, 2014 е имало над 2000 а, заявки за помощ от нея и тя ги обработила. Подробно се е запознала с тях и е успяла да намери решение на множество. В някои от случаите е казала, че ще излезе със становище, в други случаи пък е взела решение. Радвам се, че ще има 5 годишна стратегия Надявам се, тя да може да направи и оценка. Отлично се работи и отново искам да кажа, че е, се радвам на такъв тип работа. Благодаря и на вас, на вас самата, за работата ви днес като председател. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Следващата точка Европейската Централна банка и годишния доклад за дейността и. Господин Сулик е първи. Дякуем пекне. Hlasoval съм против тъйто výročnej. Благодаря. Гласувах против годишния доклад на Европейската Централна банка, защото е обидно за парламента, че годишният доклад на банката за 2014 се представя едва през февруари 2016 година. Има и още един по-сериозен според мен проблем, а именно, че управителят на Европейската Централна банка, господин Драги, ще доведе еврото до крах чрез паричната си политика. Пускат се в обращение парични средства в огромен размер и това не е нищо друго, освен неоснователно печатане на пари. Освен това, лихвеният процент е нула. Тази политика на Европейската Централна банка е възможна единствено тъй като механизмът за гласуване в управителния съвет на банката е абсурден. Благодаря, госпожо председател. През 2008 и по-точно между 2008 и 2013 година имаше финансова криза, от чието последици все още страдаме. Има и някои промени в финансовия отрасъл в световен мащаб, които отежняват економическото положение на Европейския съюз. Действията на Европейската Централна банка допринасят за справенето с кризата. Има различни проблеми, например в областта на финансовата политика и на кредитирането. Трябва да кажем, че Европейската Централна банка – полага усилия за стимулирането на економиката. Надявам се, че в Латвия ще има промени. Надявам се също, че ще можем да продължим с една разумна инвестиционна политика. Следващата точка – откриване на преговорите за ССТ с Австралия и Нова Зеландия. Госпожа Морвай. Естествено, гласувах против откриването на преговори за това споразумение за свободна търговия. Всяко едно споразумение за свободна търговия е израз на определен подход, на определена нагласа. В случая подходът ни се основава изцяло на парите, на увеличаването на печалбите – мисля, че трябва да приложим по-различен подход, който да постави хората в центъра на вниманието ни. Трябва да се запитаме какво е добро за хората, за природата, за общността. Унези, които следят работата ни, нерядко са разочаровани от нас, тъй като толкова малочислено участваме в разискванията. В момента тук в пленарната зала има шестима колеги. Много е тъжно това. Един от изказалите се преди мен каза, че трябва добре да премисляме изказванията си тук. Какво имам предвид аз сега? Много положително се изказваме често за свободната търговия и за споразуменията за свободна търговия. Според мен трябва да настъпи промяна в тази парадигма, Сега съм малко по-положително настроена, отколкото преди 24 часа. Не парите трябва да са в центъра на вниманието ни, а хората. Господин Мамикинс. Благодаря, госпожо председател. От географска гледна точка Австралия и Нова Зеландия са много далеч от Европа. В началото на 20 век обаче поддържахме много интензивни отношения с тези две държави. Австралия винаги се е смятала за част от западния свят. Австралия и Нова Зеландия в момента се опитват да диверсифицират търговските си взаимоотношения. Същото въжи и за нас. Економическите структури, структурите на управление на економиката, стокообменът – всички тези области ни дават възможности за сближаване и в това няма нищо необичайно. Според мен едно споразумение за свободна търговия с тези две държави би било една добра стъпка. Господин Танък. Винаги съм смятал, че трябва да имаме ССТ с демокрации, но тъй като ние ще имаме референдум скоро, да се подписват споразумения с държави, които са от нашето семейство, са нещо прекрасно. Говорим за Австралия и Нова Зеландия. Има колеги, които искат да напуснем. Смятат, че така ще имаме повече търговия с англоговорящата сфера. Преговорите с такова едно споразумение с Канада вече приключиха. Ще има ратификация. Споразуменията по ТИТИ пък текат. А сега ние говорим за сделки с Австралия и Нова Зеландия. Има и постоянен ентусиазъм за сходни сделки с Индия. Европейския съюз не може да попречи на Обединеното кралство да търгува с държави, които са част от нейната сфера. Ако имаме независими споразумения сами по себе си, те могат да бъдат много по-силни. Канадците, например, направиха отстъпки, каквито дори не са записани в споразумението между Канада и САЩ. Австралия и Нова Зеландия също ще бъдат е, част от договор, който ще бъде полезен за Обединеното кралство. Благодаря. Преминаваме към регистрация на домашни любимци. Господин Демес Макер. Благодаря, госпожо председател домашните любимци ущастливяват своите собственици, но нека не забравяме, че съществуват и търговски практики, които са ужасяващи. Затова аз смятам, че регистрирането на, любим... на домашните любимци е от огромно значение, за да предотвратим всякаква възможност за търговия и незаконна търговия с тях. Защото знаете, че незаконната търговия не спира на границите. Ние искаме да има трансевропейска система за регистриране на домашните любимци – и смятам, че Европейският парламент наистина отправи едно правилно послание за, в защита на домашните люби. Гласувах за това предложение за резолюция и се радвам, че приехме резолюция, която ще доведе до единен регистр на кучетата и котките в Европа. Това ще попречи на незаконната търговия, както и изтезаването на тези животни. Не говорим за допълнителна бюрокрация, не. Това е защита на кучетата и котките. Особено в Централна Европа те е, са обект на е, незаконна тъй като биват развъждани без разрешителни, е, и биват изтезавани, живеят в ужасяващи условия, раждат се в такива жестоки условия и след това се изнасят Западна Европа. Ако те бъдат регистрирани, търговията а, с живи същества а, ще бъде подложена на ясни правила и ще можем да ги третираме като наистина живи същества, а не като стока. Господин Мамикинс. Е, Благодаря, госпожо председател. Домашните любимци са част от ежедневието ни. Те са наши приятели, от помощ са ни. За някои хора, може би, техните домашни любимци са единствените им приятели. Немалко хора имат не само кучета и котки, имат също така и плъхове, и хамстери, някои дори имат и крокодили и змии. В случая говорим обаче за стандартните домашни любимци, каквито са кучетата и котките. Наистина е назрял моментът да стандартизираме действащите системи за регистрация в държавите членки. Това ще е от полза не само с оглед на транспорта, който ще бъде улеснен, ще допринесе и за борбата срещу контрабандата на домашни любимци в Европа. Благодаря. Преминаваме към последната точка хуманитарната ситуация в Йемен. Госпожа Морвай. Благодаря. В началото отправих много остри критики. Нека сега се изкажа в по-положителен дух. Колегите констатираха, че се променило мисленето ни и това въжи и за нагласата ни спрямо Йемен. Установихме, че по определени причини някъде в трета страна избухва война, хората бягат от този военен конфликт и ние трябва да им помогнем, като ги приемем на своя територия. Ако някои държави, като Унгария, откажат да ги приемат на своя територия, те биват критикувани от останалите. Що се отнася до хуманитарната ситуация в Йемен, най-накрая започнахме да говорим за същинските причини за хуманитарното положение в страната. В резултат от военната намеса там, Положението в страната в момента е изключително тежко. Отправяме критика към Саудитска Арабия, критикуваме и редица държави, членки на Европейския съюз, които изнасят оръжия към Саудитска Арабия. Това е една добра стъпка. Трябва да започнем да си даваме сметка за първопричините. Господин Мамикинс. Благодаря, госпожо председател. Ясно е, че Йемен в продължение на години бе сред най-бедните страни на арабския полуостров. Революцията там преди пет години с нищо не промени това, дори още повече влуши положението. Военната намеса от страна на Саудитска Арабия, както и подкрепата на Иран за бунтовниците Хуси, също задълбочи проблемите. Не сме наясно с това кой и защо предприема военни действия, продължават доставките на оръжие към страната. Ако искаме да подобрим хуманитарното положение там, Европейският съюз трябва да наложи реално ембарго върху Саудитска Арабия. Затова и подкрепих този доклад. Благодаря. Резолюциите ще бъдат предоставени на парламента за одобрение в началото на следващото ни заседание. Ако няма възражения, резолюциите ще бъдат предоставени.